е този доклад. А сега следващата точка от дневния ред. Доклад на Сари Есая. Класифициране, етиктиране и опаковане на вещества и смеси. Да, нека да дам думата на госпожа Есая. Kiitoksia, arvoisa puhemies. Hyvä komissaari. Благодаря, госпожо председател. Господин комисар, това е технически доклад и искам да благодаря не само на докладчиците в Сянка, а също така и на моите сътрудници. Благодаря и на комисията за тяхната подкрепа. Благодаря и на съвета за бързото провеждане на трилога. Защото за това става дума тук. Става дума за степенуването на етикетите, на съставките на химичните вещества. Регламентът е адаптиран на глобалната хармонизирана система. Това е системата на Обединените нации за идентификацията на опасните химически вещества и за предупреждението на, към потребителите. Тази система информира за опасностите на химикалите, дават се предупреждения, които са ясно видими на етикетите и се работи с анкетни листове за сигурност. Ясно става след приемането на регламента, че е необходимо технически изменения в пет директиви. И тук става дума именно за европейски норми за етикетиране на химически вещества. Почти всички изменения засягат именно тези технически аспекти. Адаптирането към директивите не изисква промяна на приложното поле или на нивото на защита. За това ние не смятаме, че тези два компонента трябва да се променят. Но все пак смятаме, че скоро трябва да се предвиди преразглеждане на директивата и евентуално създаване на нови законове актове, за да могат работните места да бъдат запазени там, където се работи с опасни вещества и смеси. Това е, що се отнася до защитата на работното място, до работния пазар. Освен това, предвиждаме и защита на работниците, които работят всеки ден с опасни вещества и смеси. Понякога тези хора не разполагат с необходимото защитно облекло. Тези хора имат нужда от специална защита. Ние успяхме да обърне внимание върху бременните жени, върху кармачките, върху хората, които реагират специално на определени вещества, например пероксиди. Всичко това тук е взето предвид. Освен това, искам да уточня, че Защитата на работниците никога не бива да бъде разглеждана като допълнително отежнение. Затова се радвам, че във въведението на текста съвсем ясно се казва, че е важно малките и средни предприятия да не бъдат Натоварване с допълнителна бюрокрация, но защитата на работниците не е бюрокрация, това е право на физическа и психическа цялост. Благодаря, благодаря, госпожа Исая, комисар Андор. Много ви благодаря, госпожо председател, госпожа Есая, уважаеми член на Европейския парламент. От името на комисията за мен е огромно удоволствие да имам тази възможност да обсъдя предложението ни днес с вас. Това предложение е резултат от прекрасно сътрудничество на всички равнища и Европейската комисия високо оцени приносът на останалите институции. Ние смятаме, че окончателният текст отразява основната ни цел, а именно защита на работниците в Европейския съюз. Този колективен подход ни позволи да постигна споразумение с съвета още на първо четене. Докладчикът в комисия, комисия по заетост работи в тясно сътрудничество с Европейския съвет и по този начин днес може да предложим един общ компромисен текст, който ще гарантира запазването на високо равнище на защита на работещите от евентуален риск от излагане на химически вещества на работното място подобренията по това предложение, договорени по време на преговорите, дадоха като резултат един текст, който не само, че е по-ясен от правна гледна точка, но и по-лесен за разбиране. По този начин ще допринесем значително за по-лесното транспониране и прилагане на тази а, директива на национално равнище. По този начин ще засилим а, защитата на работещите на работна среда. Директивата се вписва в Европейската система за класификация, етикетиране и пакетиране. Общата рамка беше прията през 2008 година и поетапно ще влезе в сила през едните няколко години. Тази нова система прилага в рамките на Европейския съюз глобалната хармонизирана система на класификация и етикетиране на химически вещества на Организацията на Обединените нации. Тази директива не само гарантира високо равнище на сигурност за работниците, но също така и допринася положително към по-общият подход за хармонизиране на терминологията, използвана в регула регулаторните актове в областта на хими... опасните химични вещества. По този начин се подобрява общото ни разбиране за опасността не само в Европейския съюз, но и с ключовите търговски партньори по цял свят. В подкрепа на тази своя инициатива Европейската комисия публикува редица насърчаващи документи, чрез които работещите и работниците ще могат по-лесно да се адаптират от предишната към новата система а, тази ръководни насоки са на разположение безплатно на сайта на Европейската комисия. Разбира се, разработихме тази система в диалог с тристранните ни партньори. Благодаря ви, господин комисар. А сега от името на политическите групи започваме с колегата Кристенсен. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика за доброто сътрудничество. Е, Приоритет за нас, за социално-демократическата група е защитата на работното място. Това е основно право. Всеки работник има право да но се уважава здравето. Това не бива да се разглежда като административна тежест. Това е важно да се подчертае в социалния диалог социал... страните в социалния диалог. Самите трябва те да е, уточняват какво смятат за добро и какво е, за лошо. Смятам, че не би трябвало да се оказва натиск на комисията в този смисъл. Лошо е, че комисията се оставя да бъде поставена под натиск вместо да се подобрят условията за социалния диалог. Както подчертава докладчика, този въпрос е изключително важен. Имаме нужда от нормални стандарти. Тези стандарти не бива да се разглеждат като допълнителни разходи и допълнителна тежест за работодателите. Има нужда от допълнителна информация. Тази информация може да се използва за предотвратяване на злополуки на работното място, особено когато става дума за химически вещества. Много често хората работят с опасни вещества, без да бъдат информирани за рисковете, които ги заплашват. Затова аз съм доволен от този законодателен акт, но има много още какво да се направи, за да осигурим, за да осигурим достойни условия на труд в Европа. Благодаря. Благодаря, госпожа Харкин. Thank you. Благодаря. Бих искала да благодаря на докладчика за прагматичния подход към това законодателство. Ние всъщност опитваме да задълбочиме правилата за сигурност на работното място чрез класифициране, диктиране и упаковане и новите правила за това по силата на директивата от 2005 година. Имаме пет директиви, които все още се позовават на старата референтна, на е, стария референтен списък. За това е необходимо ново законодателство с нова терминология, която да отразява новото състояние на нещата. Аз съм абсолютно съгласна, че е, най-уязвимите трябва да бъдат защитени, включително младите, трудещи се, бременните жени и така нататък трябва същевременно да предоставиме наистина носоки за малките и средни предприятия. Същевременно обаче ние трябва още веднъж да подчертаем, че не става дума за ограничаване на, на, на предприятията, а за основно право на трудещите си. Следващо. Благодаря. Винаги е хубаво да се погрижим за защитата на работното място. И е хубаво да се инвестира в превенция. Особено когато става дума за хора, които работят с опасни химикали. Държавите членки трябва да се погрижат за това, трябва да се погрижат да защитят здравето на работниците. Сега ни остава да укрепим нивото на защита. Естествено, това не е тежест. Защитата на труда трябва да се приложи във всяко предприятие. Това не е тежест. Ние заставаме напълно за тази теза. Но когато погледнем реалността, нещата изглеждат по съвсем друг начин случват се злополуки, случват се акцидент, инциденти. Особено по отношение на часовете, които работят хората, условията, при които работят. Има и недостатъчни инвестиции по отношение на обучението, образованието и информацията за защитата на трудовото място. Необходими са публични инвестиции. Те са свързани с защитата на труда. Необходими са бързи инвестиции, спешни мерки и по отношение на обещетяване на жертвите на злополуки особено в държавите членки, в които има тези кри... криминални програми. Благодаря. Сега преминаваме към спонтанните изказвания. Господин Николеско. Vă mulțumesc, doamnă președintă. Aș vrea să o felicit pe colega noastră pentru calitatea raportului și pentru... Благодаря, госпожо председател. Благодаря на нашата колежка за този доклад. Важно е наистина да защитаваме здравето на работното място. Хубаво е, че комисар Андор присъства. Може би той може да ни обясни какво е състоянието на нещата с професионалните заболявания в селското стопанство, защото там хората са изложени на различни химични вещества там. Благодаря. А сега следващият оратор. Благодаря, госпожо председател. Тази директива черно наясно разписва какво е опазването, какво представлява закрилата на работещите. Трябва да защитаваме най-вече на работниците, които са изложени на опасност от химични вещества. И тук важно е с какво се занимават работещите, а не колко голяма е предприятието. Списъкът на засегнатите работници е предвиден в директивата, както и задължението за диалог с социалните партньори. Директивата засяга най-вече работещи в областта на текстилната промишленост, включително извън държавите членки на Европейския съюз. Госпожа Басеско думата. Госпожа Басеско, благодаря. Е, това е наистина много технически регламент, но този регламент ще бъде от полза за класифицирането и опаковането на вещества и смеси. Зная, че има много опасности особено за бременните жени. Те са в контакт понякога с опасни вещества и канцерогенни вещества. Не винаги последствията са ясни. Веществата могат да увредят и плода. Ако една майка кърми, много лесно може да бъде заразено бебето с определени болести, имунната система на, на децата не, са, не е достатъчно развита в тази възраст. Затова мисля, че нормите трябва да са хармонизирани, за да се завиши нивото на защита. Благодаря. А сега комисар Андор. Е, Госпожо председател, дами и господа, благодаря за вашите коментари. Комисията очаква при приемането на законодателния акт от съвета и негото опубликуване. Това ще бъде едно важен, важен принос за закрилата и защитата на работниците и за безопасността на работните места. Знаеме, Искам да благодаря и на докладчика, и на господин Николеско. Вярно е, че е необходимо да се подчертае ролята на различните отрасли и необходимо да се опишат различните видове рискове, като например облъчването в някои сектори Но необходимото е, и съм съгласна с госпожа Харкин, че нещата трябва да бъдат насочени към малките и средни предприятия. Ние трябва да им помогнем, за да, да могат те е, да прилагат законодателството, без това да се превръща в огромна тежест. Така че ще продължиме да работиме заедно в областта на трудовата безопасност. Сега давам думата на докладчика. Благодаря ви, господин председател. От разискването стана напълно ясно, че ясните и строги правила в тази област не са допълнително бреме, а напротив гарантират защита на работещите. Прилагането на тази директива е много важна, а много малки и средни предприятия може би ще се заблъскват с трудности при а, адаптацията си към тези нови изисквания. Затова сега с радост чух отговорът на Европейската комисия на тези наши притеснения. Господин Андор обясни, че Европейската комисия е изготвила интернет страница, която предоставя насоки и съвети за малките и средни предприятия безплатно. това искане беше включено в доклада ни. Ние настоявахме за подобни насоки, насочени към МСП. Ви отговорите на нашето искане, за което ви благодаря. Благодаря, госпожо Есая. Така приключваме с разискването. Гласуването ще бъде утре в 11.30. А сега преминаваме към едноминутните изказвания. Първо думата има господин Преда.